Jan, at least we need you to because we would like to start. Uh, dear colleagues, I would like to... Е, колеги, е, трябва да започваме, тъй като дневният ни ред е натоварен. Малко време имаме за много важни въпроси. Е, тази сутрин трябва да разгледаме проекта становището на Ян Олбрихт за правилата, които се, ще се прилагат към годишния бюджет на Европейския съюз. Жан Жан, заместник директор по въпроса на бюджета от Европейската комисия, е, може би ще ни обясни какво е положението във връзка с финансовият регламент. За него ще дам думата веднага след докладчика. Е, за да знаем точно какво е положението преди да започнем дебата. Ян, имаш думата. Е, Szanowni, Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, е, chciałbym e, e, Państwa e, jakby poinformować o... Искам да ви уведомя, за това как работихме върху това становище на нашата комисия. Становище по регламента на парламента и съвета относно финансовите правила, приложими към годишния бюджет. Свикнали сме вече да обсъждаме преди всичко въпросите на структурните фондове, т.е колко средства ще ни бъдат отпуснати, кой ще получи тези средства. Тоест, е, съществува вече установен ритъм на работа е, върху финансовата рамка. От друга страна, въпроса за разходите и контрола върху тях, въпроса за правомощията на различните институции – и финансовото управление. Всички тези въпроси се е, разглеждат в друг документ. И по тази причина е, вече не знам за кой път Европейският парламент от няколко години насам започва работа по актуализация на финансовият регламент. Нашата работа се отнася до документ, подготвен от комисията миналата година, документ, който породи оживени и разгорещени дебати и в комисията, и в съвета. Искам да ви обърна внимание на тези теми, които са колкото интересни, толкова и сложни. Става дума за извънредно точни правила по отношение на финансовите потоци и контрола върху тях. Докладчика работи с помощта на работна група в продължение на няколко месеци, за да подготви становището на Европейският парламент. Но като си има предвид, че става дума за законодателен текст, Предложението на парламента ще бъде съставено в формата на изменения, които се предлагат към обявеният финансов регламент. Има стотина подобни изменения и вече дебатът в Европейският парламент започва относно в каква степен на подробност каква степен подробност трябва да навлезат тези е, изменения към финансовият регламент. За да ви представя общата установка, в която се води този дебат, ще кажа, че страните членки, т.е. съвета, биха предпочели регламента да бъде колкото може по-общ. и да се позовава на отраслови или секторни суми. Много пъти се казва, че ние не трябва да законодателстваме прекалено подробно, като оставим на съответните сектори да решават детайлите. Политическите съветници моля да заемат местата си и да не разговаряте на толкова висок глас. Моля да продължите. Европейски. Позицията на Европейската комисия е малко по-различна. Комисията смята, че някои въпроси трябва да бъдат уредени в по-големи подробности. А трябва да се отбележи, че подхода на докладчика от Европейския парламент не се приема изцяло от Европейската комисия. Защо е така? Ние предлагаме в този регламент да се предложат подробно разработени решения, като не оставяме място за секторно доуточняване за така нареченият микроменеджмент. Тоест, ние смятаме, че всички подробности трябва да бъдат разписани в регламента. В работата на, на докладчика от страна на парламента ясно личи, че тя включва а, някои а, детайли от изпълнителният, реглам, изпълнителният а, акт в а, този регламент. Тоест парламента е участвал в съвместно взимане на решение, но също така има и възможност за съвместен контрол върху изпълнението на тези решения. Тоест, от една страна имаме така описаният подход на докладчика, който иска е, да се разпишат големи, подроб... големи подробности в парламента, от друга страна това, което иска комисията и съвета, който желая този регламент да остане колкото може по-общ. Всичко това трябва да приключи с една законодателна процедура, която трябва да завърши в края на декември. Тоест въпросът е абсолютно неотложен и, и може да се очаква, че окончателната версия и измененията, които прилага парламента, ще бъдат положени на окончателен анализ след лятната вакансия. Предлагам да разгледаме въпроса за споделеното управление, това, което е на английски е shared management, защото тук става дума за, полит... за политиката за сближаване. И във връзка с това е необходимо да стигнем до абсолютно недвусмислена дефиниция, че когато има случаи на съвместно управление, различните е, задачи е, се делегират на страните членки. Е, това е изменение трето, където това е записано абсолютно ясно. За някой може това да е очевидно. Но тъй като комисията е, участва в изпълнението на бюджета, някои изпълнителни задачи се делегират на страните членки. Някои задачи по изпълнението на бюджет се делегират на страните членки. Е, направен е опит да се уреди един спорен въпрос е, в рамките на политиката на сближаване. Става дума за това кой ще одобрява институциите, които ще управляват една или друга програма. Предложенията, така както а, той е днес, е всяка страна членка да има само един а, одобряващ орган, който да отговаря за одобряването на тези органи но а, а, този орган и одобряваните от него програми трябва да отговарят на определени условия. Но въпрос е дали тези правомощия а, могат и трябва да се прехвърлят на Европейската комисия. И тя единствено е да одобрява. Знаеме, че периодът на одобряване е значително дълъг и това може да а, забави изпълнението. А, трябва ясно да се каже, че а, ако страните членки отговарят за одобряването, те ще поемат една голяма отговорност за изпълняването на политиката в областта на сближаването. Ако по този начин, разбира се, одобряват организациите и органите, които ще отговарят за изпълняване на програмите и проектите. Тоест, ще видите в измененията, които предлагаме, става дума по-точно за пето изменение – информация по отношение на отговорността на акредитиращият орган, който трябва да организира и провежда по подходящ начин съответните търгове или конкурси. А в същото изменение ще видите и изисквания спрямо стабилността на одобрените органи или организации. Регламента също така съдържа информация относно отговорността на тези акредитирани органи по отношение на годишното уравняване на разходите до края на март, което трябва да стане. В една друга парламентарна комисия беше обсъждан въпросът относно процеса на освобождаване от отговорност за изпълнение на бюджета и как той трябва да прочита, протича. Дали е възможно този процес на освобождаване на отговорност да бъде ускорен? Оказва се обаче, че той няма начин да бъде а, извършен по-бързо. И затова а, има винаги едно изоставане от една година. Има и още един важен елемент, свързан с европейските фондове. Това е така наречената а, а, декларация за съответствие, която акредитираните организми трябва да предоставят. Тоест, органът, който отговаря за оперативните програми, трябва да представи подобна декларация. те трябва да представят тази така наречена Management Declaration на английски. А, съществуват, разбира се, и национални декларации. Те са по-други. И ако тези декларации за да бъдат различни, значи едната, която е декларация за достоверност и е точно на финансовите отчети, която подават да, а, държавите, в случая става дума за по-други декларации, затова ги наричаме Management Declarations. А те са отговорност а, на акредитиращите и акредитирани органи. И, но тъй като става дума за съвместно управление, тук роля има и Европейската комисия. Страните членки от своя страна ще поемат работата по акредитирането, по одобряването на акредитиращият орган и още нещо – допустимият риск или допустимото ниво на грешки. Е, въпрос, който трябва да бъде решен, дами и господа. И това е много така специ... специ... въпрос за специалисти. Как да се оценява политиката на сближаване? При изпълнението на бюджетите много често говорим за нивото на грешките. Сметната палата често казва, че при политиката на сближаване нивото на грешките е много високо. То е, напоследък намаля, но въпросът е какво значи високо и какво значи допустимо ниво на погрешност. Значи, трябва да подчертая, че не става дума за умишлени нарушения, става дума за грешки, неумишлени грешки, които се допускат при изчисленията и при други начини. Има един, едно ниво на, на погрешност, което може да се смята за допустимо. Трябва да се приеме това понятие допустимо ниво на грешки, Е, става дума, че когато при един или друг е, в един или друг случай е, нивото на погрешност е над допустимото, не би трябвало да се продължава с изпълнението. Има и международни стандарти за нивото на погрешност. Но ние трябва за нашите цели да а, дефинираме това ниво на погрешност, допустимо ниво на погрешност. И така, за да обобщя. Парламента работи по създаване на е, финансов регламент, в който част от него засяга цялостната политика в тази област, а друга част съвместното управление. Аз говоря за съвместното управление. и е, е, е, това засяга в голяма степен изпълнението на политиката на сближаване. Тук идва и въпроса за намаляване на броя на управляващите органи. Има органи на управление, финансови органи, разплащателни и редица други. в случая вместо три институции ще имаме две. Дали това е революционна промяна, едва ли. Но тя ще улесни нашата работа. Благодаря. Благодаря, благодаря и за проявеното търпение. Сега бих искала да помоля генералния директор на Европейската комисия, който отговаря за бюджета, господин Жан-Жан да направи изказвания. Вече го представих. Ако докладчиците в сянка са съгласни, ще дадем думата сега на генералния директор, за да чуем докъде сме стигнали с цялата процедура. Има доста щекотливи въпроси вътре в процедурата по приемането на този документ. Затова бихте ли взели сега думата, господин Денжан? Благодаря, госпожо председател. Докъде е стигнала работата? Мога да кажа, че вчера Корепер прие неформално становище относно преговорите с Европейският парламент и мисля, че сега нещата ще тръгнат по-бързо през едните седмици. Целта ни е ако всичко това върви както искаме, регламента да влезе в сила от 1 януари 2012 година. Дали ще успеем, не знам, като се има предвид сложността на процеса. От страна на комисията обаче ни се иска да вярваме, че ще може това да стане и за тази цел работим и усилено. Сега да, кажа, е, да направя една обща забележка във връзка с това, което каза господин Олбрих по отношение на общия подход. Чух думите микроменеджмент. И трябва да кажа, че комисията има сериозни опасения във връзка с това понятие, сериозни притеснения за това, че и парламента, и съвета искат всичко да разпишат и уредят в най-малки детайли, в най-малки подробности. Колкото до автономността, толкова до, това се отнася до автономността на институциите. Но това не би било добро дори за органа, който отговаря за бюджета. Защото органите, които изпълняват бюджета, ако трябва да се подчиняват на подробни указания, толкова те поемат само на в кавички някаква отговорност за изпълняването на този бюджет. Но споделянето на отговорността между законодателните органи и онези, които изпълняват бюджета, трябва да бъде такава, че в местах да има баланс на отговорностите. Това е необходимо и за да постигнем целта си за упростяване. Знаете, че това е въпрос, по който 23 министри неодавна е, е, изпратиха писмо на комисара, който отговаря по този въпрос. И ние в комисията сме доста тревожни от състоянието на нещата. Надяваме се, че ще успеем да постигнем опростяването, което крайна сметка ще бъде в полза на бенефициентите, за да можем по-добре да управляваме парите на Европейския съюз. Сега, във връзка с доклада на господин Олбрихт и неговите предложения, имам няколко кратки забележки. Първо, трябва да кажа, че сме общо взето много удовлетворени от предложенията на господин Олбрихт. Ще кажа две неща. Първо, по отношение на споделеното управление 56 56 член от проекта за регламент. Тук има две изменения, които ни тревожат. Чет, номер 4, което ни задължава да заменим а, в английския текст думата may с думата shall. Ако може за секунда само а, да ви прекъсна, колеги, а, мога да, на, вероятно ще трябва да помоля всички асистенти и политически съветници да напуснат да напуснат залата. Знам, че се вълнувате от следващата точка на дневния ред, обаче правите работата и напълно невъзможна. Затова, включително, включително бало калета. Моля, искаме, ние, членовете на тази комисия, искаме да си свършим работата, а вие не ни позволявате да сторим това. Това е последното предупреждение. Ако това по състояние на нещата продължава, ще помоля всички асистенти да напуснат залата. Извинявайте, че ви прекъснах. Благодаря, госпожо. А, какво говори? Говорих за изменение номер 4, което предлага господин Олбрих. Той предлага комисията задължително <clears throat> да отговаря за всички органи на управление. Това значи, че комисията трябва да има средства, с които тя направо не разполага. И ако ние можем да контролираме едни или други органи, общия контрол който изисква от нас да контролираме абсолютно всички органи, ще ни изправи пред нерешими управленски проблеми и това ще забави много началото на програмата. Според нас би било за предпочитане да се запази глаголът may на английски вместо shell. Значи не се вменява задължително, а по възможност. А, сега, тревожени трето изменение, което премахва задължението на трите членки да санкционират бенефициентите във връзка с неизпълнение на изискването на националното и европейско законодателство. Това ни се трува абсолютно неоправдано. там също смятаме, че предложението на комисията трябва да бъде прието, трябва да се върнем към него. Ако е съгласен, разбира се, докладчика и вашата комисия колкото до допустимият като ниво на погрешност. Както се каза, това е много сложен, много специализиран, високо специализиран въпрос. Сметната палата направи е, редица предложения по този въпрос за оценяване на е, нивото на погрешност, допустимото ниво на погрешност. Тоест, за да се опростат нещата, в кой момент разходите за контрола ще надминат загубите от грешките. Трябва да се намери някакъв баланс. Контролът трябва да бъде съизмерим с разходите, от, които се дължат на грешките. По този въпрос в съвета се води оживен дебат, включително и Сметната палата, която прави това предложение. Но това предложение се среща с възражение от почти всички страни членки. Какво възнамеряваме да направим? Комисията възнамерява да оцени нивото на погрешност, допустимото ниво, не в законодателно предложение, а в сектор на, е, сектора циркуляр, който ще бъде предоставен на законодателните органи. А, това е нашето становище по този въпрос. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви много. Уважаеми колеги, искам да привлека вниманието ви за минута. Бих искала да предложа, това е и молба към Ян, да прекъснем по тази точка от дневния ред е, и да продължим с гласуването, защото е трудно да правим дискусия при сегашните условия. Дискусията ще бъде продължена след е, гласуването. Искам да благодаря на представителя на комисията. Мисля, че имаме квалифицирани лица. Ще ви помоля да оставите някои от вашите сътрудници който да бъде тук и след гласуването. За съжаление нямаме друг избор, освен да прекратим временно дискусията. Ян, съгласен ли сте? Благодаря. Уважаеми колеги, сега ще започнем с гласуването the right people because there are many different members and we, we will do a check. The machine will tell us but also that the members they want to have. Okay. Uh, dear, dear... Уважаеми колеги, уважаеми координатори, бих искала да ви помоля да направите проверка дали всички ваши депутати са тук. Ние също ще направим проверка и на екрана, за да няма повече гласове, отколкото са депутатите. Това първо. Второ, бихме искали сега да направим електронна проверка. Моля да приготвите картите си за гласуване. Поставете ги в машините за гласуване, за да направим проверка. We open the vote. Правно гласуване. So we have. Yeah. Finished? Yeah. So we have PP plus five, surface plus one. Five. I, I hope you have heard five. От НП има петима гласа повече и един глас повече от групата на социалистите. One socialist. No, no, that's okay. No, it's okay. No, it's okay. No, no, it's okay. Сега всичко е наред. Юта, сега всичко е наред. Уважаеми колеги, всичко е наред сега с групата на социалистите. Имаме все още един глас повече от НП. Отново оправно гласуване. Моля, гласувайте пробно, за да бъдем напълно сигурни. Моля, гласувайте. Отново има един глас повече от НП. Съвсем ясно се вижда. Един глас повече. Е Още едно правно гласуване. Моля, гласувайте. Another choice of this not enough.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 Знаете, че това е доклад. Маркос, може би ще ме коригира. Имаше 569 изменения. Около 30 компромисни изменения бяха договорени. 30 изменения, компромисни изменения са договорени. Вероятно се спомняте също, че комисията по заедостта беше ангажирана с изготвянето на доклада. Разбира се, предложенията на Комисията по заедостта ще бъдат прияти без гласуване, което проистича от факта, че те имат а, а, компетентност в някои а, области те вземат решение в тези области. Там, където нямат компетентност като комисия, а, ще се гласуват техните предложения. И така, кой е за 59-то изменение? Кой е против? Отхвърля се. 60-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. 61-го. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка по 61-во. Моля, гласувайте. E Има два гласа повече от НП над лимита. Трябва да повторим гласуването. Моля двамата колеги от НП да не гласуват. So Моля гласувайте сега. One EPP. Един глас сега повече от НП. Sorry. So, we open again? We'll see if the machine tells us if, if someone takes out, who takes out. Could somebody take out? Maybe it will immediately disappear. No. Ако си издърпате картите, може би ще изчезне. Трябва отново да направим проверка. We open the vote? Open. Yeah, we open the vote. Моля, гласувайте. Well, again, EPP, one person is too much. So we... Още един от НП. е Добре, ние ще изваждаме един глас от тук нататък. Доколкото разбирам, е а, НП е против. Секретарията казва, че трябва да гласуваме отново. It's fine. It's fine now. Okay. So of course close? we close we close we close the vote now. Прекратете гласуването. 24 за, 21 против. Приема се 62 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 63-то. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 64-то за против, въздържали се, отхвърля се. 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. 65 устно изменение. Ако никой не е против устното изменение, какъвто е случая, ще гласуваме с измененията. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? 66 отпада. 68 кой е за? против, въздържали се, отхвърля се 69-то, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се 70-то, кой е за, против, въздържали се, приема се 71-во, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се 72-ро, кой е за, против, въздържали се, приема се 73-то, кой е за, Маркус Пипер има думата. Има грешка тук в списъка за гласуване и бих предложил НП да одобри това изменение. За 73-то става дума. Да, Ламбер. Ние вече гласувахме ли 72-ро? Да, сега 73. Разбирам, че докладчикът предлага положително гласуване за 73-та. Става дума за спорта, нали? Аз съм а, с предпочитание към спорта, така че НП може да подкрепи това изменение. Кой е за 73-то? Против? въздържали се, приема се. 74-то е оттеглено, компромисно изменение първо, кой е за, против, въздържали се, приема се. 75-то, втора част, гласуваме само втората част отделно, кой е за, против, отхвърля се. Преминаваме към 84-то. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромисно изменение второ. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение трето. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение четвърто. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Преминаваме към изменение 100, 101 отпадат. Компромисно изменение 5. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сто и деветнайсто. Кой е за? Кой е за 119? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 120. Кой е за? против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да направим електронна проверка по 120. Моля, гласувайте. We have two EPP. Двама гласа от НЕП в повече. Now one. We have now one. Сега един само. the limit. So the vote is open, dear colleagues, once again. The... Колеги, моля гласувайте по 120. The vote is closed. Прекратете гласуването. Приема се с 24 гласа за, 21 против, 121 с устно изменение. Има ли някой против устното изменение? Ако не, гласуваме се с изменението. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 122. Кой е за? против, електронна проверка по 122. Моля, гласувайте. Again one PPP. Отново един глас НП в повече. One in excess, I'm sorry. It just the... Това показва компютъра. Трябва да повторим за да не бъдем обвинени в нередност при гласуването, моля гласувайте отново. The vote is closed. Прекратете гласуването. Както виждате, приема се с един глас повече. ЕНП знаят какво правят. 123-то. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? 125-то. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Ако някой желая да се промени, ще направим проверка. Електронна проверка по 125. Моля, гласувайте. E. Един глас от НП. Повече. Ново гласуване. Моля, единия глас повече от НП да се въздържа от гласуване. Моля го. Стартираме отново гласуването. 125-то. Електронна проверка. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Шесто компромисно изменение. Да. Искам да кажа на колегите от НП, тези, които сега гласуваха, са верната бройка, така че моля тези, които сега гласуваха, сега да продължат да гласуват по този начин. Така и председателката ще е доволна. Тя казва, че винаги е доволна. Компромисно изменение 6, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 7, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение 8. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение 9. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 171. Кой е за? Против? Въздържали се? Мисля, че се отхвърля, но нека да направим електронна проверка по 171. Един глас повече от НП. Повтаряме гласуването по 171. Има, може би, нещо нередно с машините, казва председателката. Повтаряме гласуването по 171. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 173-то с устно изменение. Има ли някой против устното изменение? Гласуваме с изменението. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сто осемдесет първо. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 182. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се.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 183. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? Бих искала да помоля останалите членове на секретарията внимателно да следят, за да не губим време. 184. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? Електронна проверка. Мисля, че беше и ясен резултата. 184 беше одобрено. 186. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? 187. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? 188. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? Компромисно изменение 10. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Двеста и първо изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Мисля, че се отхвърля. 202. Искате електронна проверка по 201. Добре, моля гласувайте. Сега са, явно трябва да погледна, да видя кой е виновника, да си играем на котка и мишка. 15, 16. I, I don't know about. Uh, they have to have 17. So we can. I think should be okay. Depends uh, what they do. Uh, could in the meantime somebody. Може ли някой от uh, политическите съветници да направи проверка? Трябва да има 17 гласа от НП. Това са хората, които имат право да гласуват, включително председателя. Може би не сте включили мен. Уважаеми колеги, моля всички членове, които гласуват от ЕНП да станат, така ще стане по-бързо преброяването. Съжалявам, че трябва да ви подложа на това. 12, 13, 14, 15. I count. And I myself? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18. There is one more. One more. 18. 18. Има един повече. 18. I've got all the titulars except uh, two. So they have to decide two substitutes are voting. It's up to the group to decide eh, who votes. Yes, yes, no problem. Tenemos los, todos los titulares menos dos. ¿no? Estarás Nicolasic. Nicolasic y Estarás no están, ¿no? No están. Ok. We, we have. Uh, Are we finished? Готови ли сме? Можем ли да продължим с гласуването? Гласуваме 201. Електронна проверка по 201. Моля, гласувайте. 201. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Уважаеми колеги, връщаме се към 177, 176 изменение. 176 Кой е за? 176 Кой е против? Въздържали се? Приема се. 177. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Сега отиваме към 202 изменение. Кой е за? Кой е за 202? Кой е против? Въздържали се? Електронна проверка. По 202. Моля, гласувайте. And I don't look at the screen just not to be... Няма, няма да гледам екрана, за да не му влияя. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 203. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Двеста и пето. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 206. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. 209-то, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 207-то, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 208-то, кой е за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да направим електронна проверка по 208 му изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 210. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 211. Извинете. 211 отпада. Не се гласува. 213. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 215. Кой е за? Кой е за 215? Против? Въздържали се? Отхвърля се? 216. Кой е за? Против? Въздържали се? Мисля, че се приема. 216. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 24 срещу 21. Приема се. Двеста и деветнайсто изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 222 изменение. Ако някой е, види нещо наредно в предлаганото от нас, моля веднага да не сигнализира. 222 за, против, въздържали се, отхвърля се. 223 кой е за, против, въздържали се, приема се. 224 кой е за, против, въздържали се, приема се. 225 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Трябва да прекратим за минутка. Yes, please, месье Лоро. Да, госпожо Евро. Двеста 218 отпадна, защото 216 беше прието. Сега преминаваме към 225. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 226. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 227. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. 228, кой е за, против, електронна проверка по 228, моля гласувайте. Отхвърля се. 229. Кой е за? Против? Въздържали се. Мисля, че се отхвърля. 230. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 231 за. Против. Електронна проверка по 231 изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 232. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? 200... Гласуваме заедно 233, 234. Те са еднакви. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлят се? 235. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? 236. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 238, кой е за, против, въздържали се, приема се. 239, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 240, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 11, кой е за, против, въздържали се, мисля, че е прието с ясно мнозинство. 253-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? 254. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? 256. Кой е за? Извинете, 255. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се, 256, кой е за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля. Преминаваме към компромисно изменение 12. Констанца иска да вземе думата. Имате думата. Благодаря. Мисля, че това е един от най-трудните раздели на гласуването. Имаме три компромисни изменения, които са комбинирани. 12 на докладчика по точка 21, по точка 14 и 23 компромисно изменение, предложено и от моята група, което обединява двете точки. Зная, че е трудно да се вземе решение, но съм убедена, че ако двете точки бъдат гласувани по-отделно с коромиса на а, докладчика, може да се създаде проблем. Ние предлагаме да бъдат обединени в компромисно изменение. Затова предлагам компромисно изменение 12 да бъде гласувано на социалистите и демократите да бъде гласувано, след това 12-то изменение до докладчика и 14-то съответно. Председателката, съвсем накратко искам да кажа, в нашата комисия имаме традиция даваме на докладчика правото да предложи в какъв ред ще се гласуват компромисните изменения. Такъв беше случай сега. Сега има предложение на Констанца като координатор на групата на социалистите и демократите и аз предлагам да гласуваме за реда на гласуване. Все още не съм приключила с изказването си после господин Ламберто и господин Пипър. Благодаря, че ми позволявате да се включа и аз с коментар. Смятам като докладчик, че редът е съвсем логичен. В различните категории сме предложили компромиси и ще гласуваме по тях една по една. Не се опитваме да предотвратим приемането е, или отхвърлянето на нещо. Знаем как трябва да се гласува. И ако спазим е, настоящия ред, ще се е, запазят нещата така, както трябва да са. Така че предлагам да се спазва реда, който е предложен. И аз бих искала да се включа в преговорите. Обсъдихме въпроса и взехме решение за компромисните изменения. В предложението на социалистите и демократите всички се съгласиха с компромисното изменение, с компромисно изменение 21 и 23 е, се съгласихме, че са съвместни е, образуват един е, съвместен компромис и трябва да се гласуват първо. И не мога да разбера защо списъка за гласуване нещата са обърнати. Ламберт Вайн Нистелрой, след това Микел Таурер – Господин Ван Нистора, имаме ясно предложение от предложението на социалистите, подкрепено от зелените. Имаме ясно становище на докладчика. НП би искала да следва докладчика. Вие казвате, хайде да гласуваме. Може би така ще се решат нещата. Можем да поправим, да повторим казаното, но май е най-добре. Да, Гласуваме. От името на либералите. Подкрепяме докладчика. Така че имаме яснота. А, има голямо разделение на мненията. Това е ясно. И предлагам първо да гласуваме по предложението на Констанца Крел, преди да гласуваме по компромис на изменение 12 или останалите компромиси. Гласуваме по процедурата, така ли? Казва господин Ван Нистелрой. Както каза, гласувам ме предложението на Констанца Крел да променим списъка за гласуване. По електронен път гласуваме дали или не подкрепяме предложението на Констанца Крел, а именно да се гласува първо изменението, изготвено от социалистите. С а, положителен вод подкрепяте Констанца, с отрицателен подкрепяте докладчика. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 26 на 19 гласа. Това означава, че ще променим списъка за гласуване. И това означава, че гласуваме първо по компромис 12, предложен от социалистите и демократите по точки 21 и 23. Знаете какво гласуваме, нали така? Моля, гласувайте. Електроник ли vote is open. Yeah, just... По електронен път, за да няма проблеми. vote is closed and it's 27. 27 гласа за, 18 гласа против. So which means that compromise, so now we move to, to amendment 220. Преминаваме към 257 изменение. Не, всъщност то отпада. Could you just go to the... We move to compromise 13. 13. Uh, I'm sorry, we just had to check because that has consequences. Извинете, наложи се да проверим до каква води е резултата от това гласуване. Значи преминаваме към 13-то компромис. Изменение за, против, въздържали се. Приема се. Преминаваме към 14. 276-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. 277 и 78 отпадат. So we go to compromise 15. Преминаваме към компромис на изменение 15 за, против, въздържали се, приема се. We move to amendment 302. Изменени 302 за, против, въздържали се, приема се. 303 за, против, въздържали се, приема се. 304 за, против, въздържали се, приема се 305 за, против, въздържали се, отхвърля се. Преминаваме към 306 за, против, въздържали се, отхвърля се. 307 за, против, въздържали се, приема се. 313 за, против, въздържали се, приема се. И 14 за, против, въздържали се, приема се. 316 за, против, въздържали се, приема се, но моля ви, вдигайте ръка 317 за, против, въздържали се, приема се 318-19 са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 323 за, против, въздържали се, приема се. 324 за, против, въздържали се, отхвърля се. 326 за, против, въздържали се, приема се. 327 за, против, въздържали се, отхвърля се. 329 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 328 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 330 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 332 за. Против. Въздържали се. Приема се. 331 отпада. 333 за, против, отхвърля се. 334 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3, компромисни изменения 16 за, Констанца Крел. това изменение има нужда от едно разяснение. Не разбирам как, как точно изглежда в момента компромисното изменение. На последното заседание на докладчиците в Сянка докладчикът заяви, че в първата част, първото изречение може да бъде заличено, защото не отговаря на договора. Какво се е случило с това първо изречение? Докладчикът да. Първият, първото изречение е свързано с критерия за стабилност е изключено. Втората част продължава да фигурира формулирана по един малко по-скромен начин. Компромис 16 става дума за елиминиране на някои на сливането на някои фондове. Остава ли това в компромиса? В тази версия на компромисното изменение това не е променено. Трябва да видя какво ще ми кажат моите сътрудници. Uh, so, are, uh, you be prepared to make an oral amendment now to this? Or? Готов ли сте да направите устно изменение? Mein advisor sagt mir, dass, es, dass das nicht... Сътрудниците ми, ми казаха, че това не е последната версия на текста. В такъв случай, нека просто да пропуснем първото изречение – в което се говори за сливане и за... Така казва председателката, в такъв случай 16-то е, изменение ще препоръчва Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и така нататък. Значи от тук да започва изменението. Първата част отпада. Това е компромисно изменение 16. Е, за. Против. Въздържали се. Приема се. Чек. somebody wants to check compromise 16. Искате е, проверка по компромис на изменение 16 с изменението, т.е. без първото изречение. Край на гласуването. 21 гласа за, 20 гласа против. Да, а, а, справо поискахте проверка, но все пак се приема. Преминаваме към 347 изменение. За, против, въздържали се. Приема се. 349 отпада. 350. Нека да гласуваме за против, въздържали се, отхвърля се. 351 за, против, въздържали се, приема се. 352 с измененията. Има ли някой против подаденото изменение? Не. Така гласуваме 352 с изменението за, против, въздържали се, приема се. 353 за, против, въздържали се, приема се 355 за, 355 за, против, въздържали се, отхвърля се 356 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромисно изменение 17 за, против, въздържали се, приема се. С това преминаваме към 366 за против въздържали се отхвърля се 367 за против въздържали се Нека да направим електронна проверка по 367. Отхвърля се съвсем ясно. 368 за, против, въздържали се, отхвърля се 369 за, против, въздържали се, отхвърля се 370 за, против, въздържали се, приема се 371 за, против, въздържали се, отхвърля се Заповядайте. Има устно изменение тук. Благодаря много. Имам устно изменение, свързано с договоренето в преговорите по компромис изменение 18 в писмен вид. Е, то е, ви е раздадено и е добавено в компромисно, към компромисното изменение – а именно подчертава приноса на политиката за сближаване във връзка с водещите инициативи за е, ресурсно ефективна Европа. Има ли някой против това изменение? Искате да направите коментар? Докладчикът е против. Ако докладчикът е против, тогава няма как да гласуваме. Ламбер Ван Нисуре. Ако докладчикът е против. Водещите инициативи са чудесни. Можем да ги включим всичките. Но ЕНП отхвърля това на изменение по компромис 18 за, против въздържали се, приема се. 384 за, против, въздържали се, отхвърля се 85 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка по 385. Моля, гласувайте. Пост. Край на гласуването отхвърля се 386 за, против, въздържали се. Трудно е да се прецени, мисли, че се приема, но ако някой не е съгласен, можем да направим проверка. Не, приема се, добре. 387. против, въздържали се, отхвърля се. Казва председателката. 388 за, против, въздържали се, приема се. 389 за, против, въздържали се, отхвърля се. 390 за, против, въздържали се. Не знам какъв е резултат, нека да направим проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 391 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 19 за. Против. Въздържали се. Приема се. 405 за, против, въздържали се, отхвърля се, 407 за, против, въздържали се. 407 по им, а, електронно гласуване. Приема се. Добре, извинете. 408 за. Против. Не мога да преценя. Нека да направим електронна проверка. Отхвърля се. 409. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. 410 за, против, въздържали се, отхвърля се. 412 за, против, въздържали се, приема се. 411 за, против, въздържали се, отхвърля се. 413 за, против, въздържали се, отхвърля се. 415 за, против, въздържали се, приема се. 416 за, против, въздържали се, отхвърля се. 417 за, против, въздържали се, отхвърля се. 418 за, против, въздържали се. Не съм сигурна. Проверяваме 418. По 418. Прекратете гласуването. И то се отхвърля. 419. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. 420. За? Против? Въздържали се, отхвърля се. 421. За? Против? Въздържали се, приема се. Искате проверка? Проверяваме 421. Гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Приема се с един глас. 422. За. Против. Въздържали се. Приема се. 424. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 423. За. Против. Въздържали се се трябва да проверим електронно 423. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 425 за, против, въздържали се, отхвърля се. 426 за, против, въздържали се, отхвърля се. 427 за, против, въздържали се, приема се. 428 за, против, въздържали се, отхвърля се. 429 за. Проверка 429, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно изменение 20 за, против, въздържали се, приема се. 441 с устно изменение. Има ли някой, който възразява срещу устното изменение? Да, изненадан съм, защото никога не сте разделени. Но гласуваме 441 изменение за против, въздържали се, отхвърля се. 442 за. Да, Ласло. Съжалявам. А, а, чух, че причината да бъде отхвърлено изменението е това, че е много дълго. Не е ясно какво ще бъде отговорността на работодателя. Мисля, че ще може да се върнем към този въпрос на пленарна, пленарна зала. Тоест да остане така, както е, предлагаш. Добре. Тоест гласуваме 442, като а, вземем предвид току-що получената информация. За, против. Е, НП е против. Така ли? Нека проверим. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Но това вероятно ви дава мандат все пак за по-нататъчен размисъл. Компромисно предложение 21 е, за против въздържание се приема се. Минута за размисъл. Yeah. We vote the first part. So we go No, but this is the second part, on the first part. Okay, so we vote now. Сега гласуваме 448. Гласуваме по първата част с устното изменение. Ако няма възражение срещу него, гласуваме по тази първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втората част. А, не, казва председателката. Компромисно изменение 22. За, против, въздържали се, приема се. 461 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 462 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 463 за. Против. Въздържали се. Приема се. 465 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 464 за. Против. Въздържали се. Нека проверим. По 464 гласувайте, моля, електронно. Прекратете гласуването. И то се отхвърля. 466 кой е за, против, въздържали се, Отхвърля се. 468 и 69 са идентични. Гласуваме ги заедно за, против, въздържали се. Отхвърлят се. Нека все пак проверим. Гласуваме по 468 и 69 електронно. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването и резултатът те са приемат. 470-то. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 472 за, против, въздържали се, приема се. Извинявайте, казва председателката, проверка по 472. Прекратете гласуването. Има някои, които не гласуват. Може би за тях това не е важен въпрос на гласуване. Приема се три гласа, а именно трима души не са гласували. 473 за. Против. Не си вдигате ръката. Стига си вдигате ръката между гласуването, така че не знам прието ли е или не. Гласуваме по 473-то електронно начало на гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 474. Не. Да. 475 е, гласуваме. За, против, въздържали се, прието. 476 за, против, въздържали се, прието. 477 за, против, въздържали се. Смятам, че е отхвърлено. Ако никой не иска проверка, така и ще остане. Компромисно приложение 23 за, против, въздържали се, приема се. Стигаме до компромисно изменение 24. За. Против, въздържали се, приема се. Шестотин изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 488 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 489 за, против, въздържали се, отхвърля се. Четиристотин за, против, въздържали се, отхвърля се. 492 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 25 за, Извинявайте. Извинява се председателката. По компромисно изменение 25 гласува се на две части. По първата част за, против, въздържали се. Приема се. По втората част за, против, въздържали се. Мисля, че горе-долу наравно глас, проверка е електронна по втората част на 25 за гласувайте, ако обичате. Отхвърля се. И сега стигаме Колеги, след 504 стигаме до 141. Гласуваме 141. Кой е за? Гласуваме 141, което е след 504 в вашия списък за гласуване. 141. Е Кой е за? Против? Въздържали се? Мисля, че се отхвърля. Сега 505. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 506. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 507. За? Против? Въздържали се? Приема се. 508 за, против, въздържали се, приема се. 509 за, против, въздържали се, отхвърля се. 510 за, против, въздържали се, приема се. на изменение 27 за, против, въздържали се, приема се. 519 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема. 521 за, против, въздържали се, отхвърля се. 522 за, против, въздържали се. Проверяваме 522. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 523 за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение 24-то. Има ли някой против устното изменение? Няма. Тогава 524 с устното изменение за, против, въздържали се, приема се. Сега 525 на две части, по първата част на 525, кой е за първата част, кой е против, въздържали се, приема се втората част, за, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част се отхвърля 527 за, против, въздържали се. Приема се. Не видях никой, освен господин Ван Нистерой, да гласува от НП. Така че проверяваме 527 а, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете. Приема се 528 за, против, въздържали се, приема се 529 за, против, въздържали се, приема се. 530 за, против, въздържали се, приема се. 531 за, против, въздържали се, отхвърля се. 532 за, против, въздържали се, отхвърля се. 533 за, против, въздържали се, отхвърля се. Ще трябва да проверим. 534 за, против, въздържали се, приема се. 535 за, против, въздържали се, прието. 536 за, против, въздържали се, приема се. 537 за, против, въздържали се, приема се. Петриейт за, против. 538 е прието. Компромисно изменение 28. Прието. Компромисно изменение 29. За, против, въздържали се, приема се. 557 изменение. За, против, въздържали се. Отхвърля се 50, 558 за, против, въздържали се. Приема се 559 за, против, въздържали се. Отхвърля се 560 за, против. Проверяваме 560. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. и то се отхвърля. Повтаряме гласуването, тъй като по-малко гласуват от онези, които са тук. по 560 гласуваме. Гласувайте, моля, колеги. Има а, повече регистрирани, отколкото гласуват. Прекратете гласуването. Край на гласуването, т.е. и резултатът отхвърля се. 562 и 61 са идентични. Ще проверим електронно по 561 и 562. Гласувайте, моля. Някой е излезе от залата, но картата е все още тук, не гласува, нищо не можем да направим. Ето резултатът. 569-то изменение за, против, въздържали се. Още един път за, против, въздържали се, прието. Сега за визите. Първо изменение – за, против, въздържали се, отхвърля се. Второ изменение, за, против, въздържали се, отхвърля се. Трето изменение ви за едно, те са идентични, гласуваме ги заедно. За, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто изменение, за, против, въздържали се, приема се. Пето, за, против, въздържали се, приема се. Шесто, за, против, въздържали се, мисля, че шесто се приема. Проверяваме по шесто изменение. Гласувайте, моля. Прекратете. И резултата приема се. Осмо изменение за. Против въздържали се. Приема се. Девето за против, въздържали се, отхвърля се. Седмо за, против, въздържали се, мислите се отхвърля. Виза 30 3 изменение, които са идентични, за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 и за 6 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 13 за, против, въздържали се, приемат се. 14 за, против, въздържали се. Проверяваме 14, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега стигаме до точките от преамбюла. 16-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 17-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 18-то за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 30 за, против, въздържали се, приема се. 21. 21 за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, всъщност отразяването. Прието се 25 прието, 27 е за, против, въздържали се, отхвърля се, 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по 28.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 против, въздържали се, отхвърля се. Сега 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. 40 за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се. Е, твърди се, че е отхвърлено, но не съм сигурна. Проверяваме 41-во. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Приема се. 42 за, против Бързо проверяваме 42-ро. Гласувайте, моля. Прекратете. Отхвърля се. 43-то за. Против въздържали се. Приема се. 44-то за против въздържали се приема се, 45-то за против прието, 46-то за против въздържали се отхвърли се, 48-то за против въздържали се. Не съм сигурна за 48-то, проверяваме 48-то. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването и резултатът. То се отхвърля. То се отхвърля. 49-то кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 50-то за? Против? Въздържали се? Приема се. 51 то 52-то, извинете. За? Против? въздържали се, отхвърля се. 53 за, против, въздържали се, приема се. 54 за, против, въздържали се, отхвърля се. 55 за. Моля, вдигайте ръката си. За, против, въздържали се, отхвърля се. 56 за, против, въздържали се, приема се. 57 за, против, въздържали се, отхвърля се, 58 за, против, въздържали се, отхвърля се. Преминаваме към изменята на Employment, виза 2, втора част, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се, виза 4 за, против, въздържали се, отхвърля се, Виза 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Виза 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Виза 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първа част на едно, за, против, въздържали се, отхвърля се. Пар... Четвърта част на едно, за, против, Електронна проверка. Четвърта част. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Втора част на втора. За, против, въздържали се, отхвърля се. Предложение трето за, против, въздържали се. Виждам, че е се отхвърля. Предложение пето за, против, отхвърля се. Предложение 8. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? 12. Кой е за? Против? Въздържали се електронна проверка по 12. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Втора част на 14. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Сега ни е необходимо малко време <laughs> за размисъл. We vote 21? Yes, 21. We vote. So we vote 21. 21. Бих искал да се гласува първо text, and if we adopted the original text, then this one falls. Okay. So here there is proposal when you go... Има предложение, когато минем към 21, да гласуваме първоначалния текст първо. Ако той бъде отхвърлен, това е точка 39 на първоначалния текст, тогава ще преминем към 21. Готови ли сте първо да гласуваме първоначалния текст? Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се, което означава, че гласуваме 21 изменение. Моля, гласувайте. Против, въздържали се, отхвърля се. we have not only one amendment who could replace 39-то съдържа повече изменения. Ако 22-ро получи мнозинство, тогава това ще бъде параграфа. Just To make it clear, we, we understand that every... Доколкото разбирам, ние заличихме точка 39 от първоначалния текст с а, гласуването, което приключва сега. Елизабет? Има три възможности да кажем за нещо по същността на 39-то. Първоначалния текст, 21-во, и 22 изменение. Ние заличихме първоначалния текст. Сега гласуваме 22 изменение и тогава ще видим какъв ще е резултата. Ако някой иска да каже какво ще бъде съдържанието на текста, трябва да гласуват в подкрепа на 22 изменение. Гласуваме 22 предложение. 22. Кой е за? Против? Мисля, че се отхвърля, но нека да направим електронна проверка. Това е чувствителен въпрос. Моля, гласувайте. Closed. Прекратете гласуването. Отхвърля се. we only vote, we only vote the first part uh, of, of these two of 24. Okay. The first part on. Okay. So now we move to the first part. Първа част на 24-то предложение. Всъщност то отпада. Of this text falls. So it's only a part of this text which we are voting. So we go to the second suggestion of 24. Гласуваме последната част на 24-то приложение. Всичко без последната част. Кой е за? Моля, вдигайте ясно главата, ръката си. По мое мнение се отхвърля. Now we unwise uh, this skip 23, so we go to 23. Трябва да се върнем към 23-то изменение, което пропуснахме. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. 25 we то предложение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 26-то. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се.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 въздържали се, отхвърля се. So this... Гласуваме по втората част на шесто предложение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? Седмо. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се?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 не разбрах точно. Петнайсто. Петнайсто. Петнайсто. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Шестнайсто. За. Против. Въздържали се. Отхвърляте. Седемнайсто. За. Против. Против въздържали се, отхвърля се. Окончателното гласуване електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство 31 за. Поздравления за Маркус.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 Кой е за 24 с изменението за, против, въздържали се, приема се. Компромис първи за, против, въздържали се, приема се. 28. So we vote on 28. 28, само втората част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 33 за. Против? Въздържали се? Приема се. 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 36 за, против. 36 колеги, за, против. Електронна проверка по 36. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Не вдигате достатъчно ясно ръката си, така че аз трябва вас да ви обвиня за това забавене. 37 за, против, въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се, приема се. 39 Устно изменение към 39-то. Има ли някой против изменението? Не. С изменението, кой е за 39? Против, въздържали се, приема се. 41 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 42 за. Против, въздържали се, приема се. 43 за. Против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за против, въздържали се, приема се. 44 за, против, въздържали се, приема се. 45 разделно гласуване и устно изменение. Някой против устното изменение? Не. Гласуваме първата част с изменението. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Компромис трети за,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 Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис 7. Кой е за? Против? Кой? Няма никой против. Въздържали се. Приема се. Компромис. Извинете, изменение 71. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. 74 за. Против? Въздържали се. Отхвърля се. 76 за против, въздържали се, приема се, 77 за, против, въздържали се, приема се, 78 за, против, въздържали се, приема се, 79 за, против, въздържали се, приемат се, 80 за, против, въздържали се, приема се, 81 с устно изменение, някой против 8 изменение, не, с изменението, кой е за 81 против. Електронна проверка по 81 с изменението. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 82. Кой е за? Против? Въздържали се. отвърля се. 83. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. 84. За? против, въздържали се, приема се. 86-то с устно изменение. Има ли някой против устното изменение? С изменението, кой е за 86? Против. Въздържали се, приема се. 87. Разделно гласуване, първа част. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Втора част за. Против. Въздържали се, приема се. 88 за против, въздържали се, приема се 89 за, против, електронна проверка по 89, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 91 за. Против. Въздържали се. Приема се. 92 за. Против въздържали се, приема се. 94 за, против, въздържали се, приема се. 96 за, против, въздържали се, приема се. 97 за, против. Еми да се изключите ли? 99 за, против, въздържали се, приема се. 100 за, против, въздържали се, електронна проверка по 100. Отхвърля се. 101 за. Против. Въздържали се. Приема се. Манцони има думата. Има включен мобифон, който смущава звука, който постъпва в кабините за превод. На масата на председателя. Okay, where, where are we? Sorry. 102 Of course, it's mine. One which? I have some weaknesses as well, so I, I can't be perfect. Председателката не може да бъде съвършена. Трябваше някой да ми подсети. Извинете ме за това. 102 изменение. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 103 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към визас. Второ, кой е за, против, въздържали се, приема се. Първо, за, против, въздържали се, приема се. Точки прием блюла, 4. Извинете, първо трябва да направим електронна проверка. We are checking on, on recital 4 because we vote. We vote. Трябва да гласуваме четвърта точка от преамбюла. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Шеста точка за, против, въздържали се, приема се sent an email yesterday that I had to turn around the two parts. Okay. So the first part is the bulk, the main text, and the second okay. part is the two Just words. Uh, co colleagues, uh, on amendment... По пето изменение, точка преамбюла А, преамбюла иска да се смени реда на гласуване между първата и втората част. Втората част дава повече правна яснота. Затова първо гласуваме първо втората част. Обръщаме реда. Запо... Гласуваме втората част, която започва с ВРС. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към втората част. Лига Ли клия. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Седмо изменение. Кой е за? против, въздържали се. 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9 за, против, приема се. Разбира се, може да промерим, проверим на, по 9. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Десето изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Единайсто за. Извинете, казва председателката. Единайсто отпада. Тринайсто изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. 15 за. Против. Мисля, че се приема 16 за, против, въздържали се, също се приема 17 за, против, въздържали се, приема се 18 за, против, въздържали се, приема се. Предложение на Комисията по транспорта и туризма. Предложение по А точка за, против, въздържали се, отхвърля се. Б. За, против, въздържали се, отхвърля се. С. Сусното изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Първо предложение за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част, второ предложение за, против, въздържали се, отхвърля се. Трето за, против, въздържали се, приема се.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 Прекратете гласуването. Почти с единодушие 36 за. Поздравления! Преминаваме към следващия доклад. А именно доклада на Ели Оро за специфичните мерки за селското стопанство. Можем ли да гласуваме по този доклад? Sorry. We, we vote. There's only one, one vote. There's no amendment. Само на гласуване има тук, няма изменение, но трябва да гласуваме електронно по този доклад и така. Това е доклада на Ели Оро за налозите налагани е, по пристанищата. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Поздравление! Преминаваме към следващия доклад на Елиоро, а именно е, вече е, специфичните мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза. Тук списъкът е дълъг, така че нека да започваме. 70-то изменение за, против,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 за, против, въздържали се, приема се. 21. За, против, въздържали се, приема се. 22. С устно изменение има ли възражение срещу устното изменение? Не. И така 22. С устното изменение за, против, въздържали се, приема се. 79. За, против. Нека да направим проверка по 79. Close. Край на гласуването отхвърля се 23-то изменение за. Против въздържали се приема се 24-то също с устно изменение. Ако няма възражение, нека да гласуваме с изменението за. Против въздържали се приема се. 80 за, против въздържали се приема се 81 за. 81 за, против въздържали се приема се 26-то с устно изменение.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 Приема се 95-то разделно гласуване по първата част за, против, въздържали се. Приема се по втората част за, против, въздържали Отхвърля се. 96-то за, против. Нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 97 за, против, въздържали се. Приема се 98 за, против, въздържали се. Отхвърля се 99 за, против, въздържали се. Приема се 39 с устно изменение. Няма възражения за, против, въздържали се. Приема се 100 за, против, въздържали се. Приема се 101 за, против,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 Всъщност преминаваме към прембила. Едно за, против, въздържали се, приема се. 49 за, против, въздържали се, приема се. Съображенията за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение за, против, въздържали се, приема се. 54-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Четвърто изменение за, против,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 Приема се компромис 8 за, против, въздържали се. Приема се 68 за, против, въздържали се. Приема се компромис 9 за, против, въздържали се. Приема се. Гласуваме електронно по цялото становище. Моля, гласувайте. The vote will be closed. Край на гласуването. Поздравления. Почти с единодушие се приема. С това, уважаеми колеги, доказваме, че трябва да се дават повече доклади на тези колеги. Преминаваме към следващото гласуване. Доклад е, или по-скоро становището изготвено от Ласло Сурян трябва да е, е просто това гласуване. Готови ли сте? Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение за, против, въздържали се, приема се. Трето изменение за, против, въздържали се, приема се. Четвърто. Не, извинете. Компромисно изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 10 е, на две части. По първата част за, против, въздържали се, приема се. По втората част за, против, въздържали се. Мисля, че се приема. Проверете обаче. Нека да направим проверка по втората част на изменение 10. Моля, гласувайте. The vote should be closed. Wow, it's lost. Край на гласуването. Отхвърля се. Единайсто изменение. За, против, въздържали се, приема се. 12 изменения за, против, въздържали се, приема се. 13 изменения за, против, въздържали се, приема се. Крайно гласуване по доклада. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Ако някой не е успял да натисне бутона, може да добавим гласа му. И така приключихме с тази точка. Преминаваме бързо към последната точка в дневния ред. the next meeting before the vote. Uh, the, what is the deadline? Yeah. What is to be reminded of the time. No, wait a minute, wait a minute. Sorry, sorry, sorry, sorry. Uh, set with my. Dear colleagues, Jan, Jan, Уважаеми колеги, Ян. Uh, uh, dear colleagues, you might remember that we have not... Уважаеми колеги, спомните си, че не приключихме обсъждането по становището, изготвено от Ян Олбрихт за финансови регламент, което е изключително важно. Бих искала... Извинете. От време на време казвам важни неща, така че държа да запазите тишина. Не. Приклю... Не сме приключили дебата по документ, изготвен от тяло Обрих за бъдещето на финансовия регламент, така че предлагам крайният срок е да 30 май, крайният срок за изменение. 30 е май, 12 часа на обед. И да има повече време за обсъждане следващия път, когато имаме заседание на комисията. Също времено може да организираме неформална допълнителна среща с Ян за всички, които искат да участват в тази дискусия. Мисля, че депутатите, които се интересуват, могат да се свършат, свържат с мен преди да подадат измененията. И така, 30 май е крайния срок. Ян е готов да проведе допълнителни срещи с вас ако, и, ако имате нужда от това. Благодаря ви много за вниманието. Благодаря на представителите ми на комисията. Може би е добре Ян да, при... да покани представителите на комисията на допълнителните срещи. И така, преминаваме към изслушването. Моля, заемете местата си. Надявам се, че експертите вече са тук. We are going to listen to... Бих искала да ги приветствам. Ще изслушаме петима експерти, които ще говорят за стремежа към система на изпълнение, основаваща се в по-голяма степен на резултатите и постиженията в политиката на сближаване. Възможно ли експертите да представят темите си във възможно най-съкратен вид, за да има време за въпроси? Първо господин Бърт Перин, независим консултант от Международната организация за сътрудничество в от областта на оценяването и генерален секретар на Европейското е, Европейската организация по оценяване. Имате думата. Може би господин Перин е, не успя да чуе, е, че му давам думата. И така, вече започваме изслушването. Давам думата господин Перин. Е, призовавам е, експертите да бъдат възможно най-кратки, за да има време за въпроси. Имате думата. Can, can you hear me? Чувате ли ме? Пита господин Перин. Благодаря. Ще се опитам да говоря колкото може по-кратко. Ще се опитам да очертая някои от ключовите характеристики на показателите. Първо да кажа какви са ограничителните условия на показателите и как те могат, тях може да злоупотребява. Знам, всички сте знаете за катастрофата в Мексиканският залив, с катастрофата с петролната платформа Deepwater Horizon. Е, организацията беше на е, компанията, която експлуатираше платформата TransOcean. Ние е, постигнахме чудесен статистически резултат по отношение на нашата безопасност. И за тази цел компанията даде огромни а, премии на своите а, служители. Очевидно, подобна статистика е абсолютно безмислена. По този начин а, се деформират не само резултатите, и а, се получава а, ситуация, в която хората работят за да изпълнат показателите, а не да постигнат реални резултати. По времето на лейбористското правителство това беше един от начините за намаляване на списъците на чакащите е, за медицински услуги, като се даваше предимство на хора, които имаха е, така по-малки проблеми за сметка на ония, които са по-тежко болни. Само и само да се съкрати списъка. Е, това подобно неща се наблюдават навсякъде, особено там, където става дума за хора в неравностойно положение, където се пренебрегват от ние, които са с по-сериозни нужди, за сметка на онези, които, на които може по-лесно да се помогне, за да се съкратят списъците и подобрят показателите. А, значи, това, тази опасност съществува на много места. Какво, как могат да се използват показателите, примерно за, за работещите? Може да става дума за хора в, в добри работи, които имат перспективи, в сравнят, а също и за хора на временни договори, е, а за свободно наетите е, това могат да бъдат е, предприемачи, и може там да се оценяват нещата за това колко те печелят. Или пък се сравнява обучението, някои изкарват двучасови курсове, други 6-месечни курсове и не може да се сравняват едните с другите. тоест, показателите могат да се използват, обаче наистина Разбира се, може да се използват най-различни начини на показатели, може да се измерва напредъкът в сравнение с планираното, моряците могат да планират курса си по звездите и какво ли още не. Но главното, което искам да ви кажа е следното показателите, с показателите може да се злоупотребява. И особено когато има пряка връзка между показателите и финансовата страна на нещата. А, ако се възнаграждава изпълняването на предварително набелязани цели, а това може много често да доведе до отрицателни резултати. Тоест, като съзнаваме съществуването на проблемите, често се питаме как може нещата да се подобрат. А, какво е, а, значи, ориентация към реални резултати, а не към показ... изпълняване на едни показатели? Знам, че и парламентът, и Европейската комисия, и други европейски организации полагат сериозни усилия в тази насока. Преди всичко, ориентирането към реални резултати значи, че на всички нива на управление а, трябва да има ориентация към реалните резултати. една неодавна публикувана книга. Ето тук ви показвам нейното съдържание. Е, в, в която са включени статии на няколко автори и се очертава нуждата от поточетност, и то в условията на 21 век. За тази цел е необходима промяна в управлението промяна на традиционния подход към отговорността и подотчетността. Когато става дума за печалба, много лесно е да се отчете колко е печалбата или загубата. Не е така просто е положението в други случаи, където участват редица фактори – в тази книга се предлага нов подход към отговорността и подотчетността, като специално се подчертава крайният резултат – Насърчават се онези, които са готови да е, поемат рискове, а не онези, които е, просто искат да се предпазят от поемане на е, рискови решения. Една система, ориентирана към резултатите, значи управлението да работи в една трудна, но колкото може по-предвидима среда. Тоест, накратко, как може е, е, да насърчим подобен подход? Оставям е, тази книга. но Неодавна една дискусия на кръглата маса, организирана от Световната банка, обсъди този, тези въпроси. И какво излезе от тази дискусия? Първо, подходът ориентиран към реалните резултати е, е нов начин за менеджерско мислене. А той може да се прилага към всички нива на системата. А той изисква промяна на ориентацията, промяна на цялата управленска култура с този подход трябва да бъдат ангажирани всички ръководни кадри отгоре до долу. Необходимо е също така, не само отгоре надолу, но и отдолу нагоре да са ангажирани с този подход управленските кадри. Ако няма промяна в мисленето, едва ли ще има промяна в реалните резултати. Като се има предвид всичко това, е, необходима е, е, е квалификация, подготовка на кадрите в духа на този подход. И най-важното, може би, е стратегическо мислене за постигане на стратегическите цели. Във всичко това няма нищо революционно. Всичко това е е, добре известно, добре известно от принципите за управление на е, човешките и други ресурси. Е, Следенят наблюден надзора над процесите може, би, може да ви покаже на къде върват нещата, но няма да ви каже какво може да направите. За тази цел ви е необходима оценка, за да знаете как може да подобрите работата си да се установи доколко съответните програми са уместни и отговарят на, за постигането на стратегическите цели. Най-важна отсечка е, че оценката ви показва какво да правите в бъдеще, дава възможност да се учите как да идентифицирате проблемите в бъдеще. Няма да навлизам в подробности по всички тези въпроси. В заключение искам да кажа, че приветствам а, усилията да се включи подобен ориентиран към резултатите подход а, като част от политиката на Европейския съюз за сближаването. Ще спра до тук и с удоволствие ще отговоря на въпроси, ако има такива. Благодаря. Е, Благодаря ви много. Давам думата на Герхард Усни от Мюнстър. Бих искал да кажа, че колкото по-кратко е изложението ви, толкова повече възможности ще е, имат участниците в тази среща да зададат въпроси. Така че, господин професор, имате думата. Благодаря много за краткото въведение, както и за поканата. Разбира се, това е въпрос от огромна важност. Но едва сега се обръща внимание на този въпрос 20 години след веждането на структурните политики в Европейския съюз. Необходимо е да се обърне сериозно внимание на този въпрос. За съжаление, нямаме достатъчно време тази сутрин. Първият въпрос е какво искаме да постигнем и на какво ниво с една такава система. политиката трябва да води до постигане на целите. Това е особено важно по отношение на прилагането на европейската политика в момент, когато държавите членки са под сериозен финансов натиск. Много от тях трябва да съкратят свои национални програми, да налагат по-високи данъци на гражданите. Затова е жизненно важно при тази ситуация да продължим да гарантираме, че политиката на сближаване ще води до практически резултати. Защо сега започнахме да говорим за прилагането на подобна система? Доказателствата базирани на научни доказателства, не са чак толкова много, когато става дума за възвръщаемостта, не става дума само за ползата от обучение на хора или изграждане на пътища. Говоря за възвръщаемост по сближаването, освен това дохода на глава от населението и прочее. Проучванията, които са на лице, показват слаба връзка или лека положителна връзка, но не са демонстрирани никакви съществени резултати, което означава, че сме изправени пред проблем, а именно, че е доста трудно да се покаже положителният ефект от големи програми на Европейския съюз. Затова целта на подхода, който се базира на резултатите, е да се позволи да се измерват по-добре положителните ефекти. На първо място трябва да се спрем на самата система, защото тя е доста сложна. Целите за различните региони се променят с течение на времето, което означава, че сега имаме най-различни методи за намеса, които трудно могат да бъдат сравнявани и измервани. На второ място, нещо, което е добре познато на економистите, а именно голямата несигурност, която съществува в сферата на регионалното развитие. Постигнат е значителен напредък в теоретичните дебати, но нямаме достатъчно стабилни доказателства в практически план, за да видим а, кои са водещите а, критерии. И още нещо, което допълнително осложнява нещата, е възможността да се а, прави а, анализ, насрещен анализ, т.е. какво а, <clears throat> какъв би бил ефекта, ако не се прилага данията политика. При подобен сценарий, дали държавите членки няма да изразходват средства или пък частично ще заменят финансирането на политиката за сближаване. Затова трябва да намерим някакви основни насоки за подобни а, ситуации. Трудно е да се постигнат реални резултати в краткосрочен план. Бях помолен да се спра на методите в моето изказване тази сутрин. В отличие от е, обичайната практика, е, бих искала да направя разграничение на различните нива, на които се прилагат програмите. На макроекономическо ниво трябва да се прави разлика между макро нивото и нивото Европейски съюз. Е, комисията има модели, които са разработени има индивидуални модели, които ни позволяват да сравняваме различни елементи на моделите на растеж, които могат да се използват вътре в държавите членки или в целия Европейски съюз. Всеки от моделите има своите положителни и отрицателни страни. Когато говорим за индивидуални програми или мерки, се нуждаем от други методи. Сега имаме достъп до множество разнообразни методи, но те изискват много данни и много обработка. Става дума за интервюта с а, получатели на средства или пък с лица, които се занимават с прилагането или мониторга върху реализирането на проектите. Това не ни позволява да направим нужните изводи за ефективността и ефикасността на структурните политики на Европейския съюз, защото тези мерки са насочени към някои конкретни елементи, които могат да бъдат само съфинансирани от структурните фондове на Европейския съюз. Ако искаме да направим извод, извод за а, тази политика, трябва да направим връзка между макро- и микромоделите. моделите за да можем да направим пълна оценка на структурните фондове на Европейския съюз. И така, искам да се спрем на, полити... на цикъла на политиката с 6 стъпки. Идентифицираме проблема, след това разработваме система, определяме целите е, и прилагането. На четвърто място след това се опитваме да решим каква ще е бъде резултатността от намесата и на базата на всичко това правим изводи. На пето място използват се мерки за измерване на ефикасността на определени точки, които определят мащаба на намесата. След това трябва да направим, да определим показатели и методи за анализ. В рамките на тази система можем да видим какви са проблемите, какви мерки трябва да бъдат предприяти. Тези дефиниции са много по-важни, отколкото в миналото. Ние трябва да видим каква е логиката на намесата, и какви са резултатите при постигането на заложените цели. Определенето на конкретни цели е много трудно. Няма да се спирам подробно на всеки един елемент, защото не разполагам с такова време, но бих казал, че до сега не сме имали достъп до съпоставими данни от държавите членки. Всички фактори, които сме набелязали, са различни от гледна точка на целите. Ние те включват доста променливи, които са външни фактори и а, има доста голямо вариране между отделните страни. В документа на а, комисията а, са посочени всички тези елементи, които виждате на този слайд. Приор приоритети, прилагане и резултатите, където става измерването на практическите резултати от предлаганата помощ. Виждате, че има едно квадратче, което е наречено други фактори. Тези фактори обикновено влияят на променливите когато се прави оценка, може да се види по какъв начин се прилагат структурните политики, но има някои доминиращи фактори. Ако разбирам как се развиват държавите, които са получили подкрепа по време на финансова криза, тези, които не са получили средства от Европейския съюз, бяха силно засегнати от кризата, който заличи години на усилия в сферата на структурната, структурната политика. И така, как може да се измери ефикасността на подобни системи? Това е изключително сложно и проблематично. Трябва да видим какво е влиянието на структурните фондове на Европейския съюз от една страна и какво е влиянието на останалите фактори. Ефективността на мерките може да бъде засегната или унищожена а, от различни фактори, което може да ни доведе и до погрешни изводи. Когато се сравняват очакваните резултати и реалните резултати, не винаги може да стигне до верният а, извод. Защото тук трябва да се отчитат много разнообразни фактори. В краткосрочен план голяма част от намесата на структурните фондове е видима. Става дума преди всичко за прилагането по-скоро, отколкото за ефикасността in Form von Patenten, verbesserten Produkten. Например, научно-изследователската и развойна дейност. Трудно е да се измерват първоначално ефектите, но се измерват в последствие броя на получените патенти и прочие. Има също доста забавени във времето преди данните, свързани с изразходването на средствата, се публикуват. Понякога са необходими 2-3 години. Тоест ние говорим за един доста амбициозен процес, ако искаме да въведем такава система, но трябва да се опитаме да работим в тази посока, като отчетем и проблемите, които очертах. Ние приветстваме факта, че преминаваме към подобна система, базирана на резултатите. Това е само още една стъпка към развитието на съществуващата система. Съществуващата система винаги се е базирала на заложени цели. За нас е много важно да видим по какъв начин използването на, на средства довежда до резултати, каква е логиката защото а, не трябва да допускаме погрешно залагане на целите, защото така ще а, има разпиляване на средства. Трябва да сме също много внимателни, когато определиме различните променливи, които се отчитат. Оценката трябва да се извършва много строго от държавите членки, особено на микрониво е важно регионите да говорят, да отчитат насрещните фактори на макро ниво. Нямаме друг избор, освен да прилагаме този подход на насрещните фактори. Ако искаме добре да измерваме ефикасността и ефективността на структурните фондове на Европейския съюз, трябва да направим именно това. Фактът, че има такова разминаване между момента на публикуване на економическите показатели е, и е, прилагането означава, че по време на прилагането трябва да се отдели повече внимание на прилагането на мерките и на резултатите, а в по-малка степен на ефикасността. Структурните политики са е, формирани по такъв начин, че трябва да доведат дългосрочни резултати, а не да проправят пътя само за краткосрочна намеса в економиката. Тоест ние търсим дългосрочни ефекти, а те могат да се измерват, ако мине достатъчно дълго време. Благодаря ви много за вниманието. Председателката, благодаря. Сега бих искал да дам думата на госпожа Елена Талияни, която представлява регионалните власти на регион на Емилия Романия в Италия. Благодаря. Ще продължа от там, където приключи професора. Ще направя няколко важни коментара във връзка с сложните проблеми, с които се сблъсква регионалната политика и политиката на сближаване. Ще се опитам да бъда възможно най-кратка, но Въпросът е изключително важен, защото тази сложност води до загуба на принадена стойност за Европа, докато при другите политики се работи и по друг начин при оценката. Опитваме се да е, въведем динамизъм в регионалното развитие. Това е целта на тези политики – и също времено се използват европейските фондове е, във все по-голяма степен, особено през последните години. Териториалното сближаване е много важно. Е, важно е да се взема предвид при действието на фонда за сближаване, на Кохезионния фонд. И навсякъде хората се опитват да спечелят някакви пари. Същевременно, що се отнася до постиженията и до наблюдението на оценката, която се провежда от страна на комисията – Показва, че трябва много внимателно да се оценяват резултатите, свързани с работата на Кохезионния фонд. Много често резултатите се оценяват в качествен план, а не в, в количествен план, а не в качествен. и се стига до политика за развитие, която се основава на конкретното населено място. Кохезионната политика е много важна и за да се постигне е, качествен скок, трябва да се променят много неща. Първо трябва да се види с какво разполагате после. Трябва да видите как трябва да се променят подходите. Оценката е трудна и е, е трудно да се вземат решения на обществено равнище. Това се отразява и върху ефективността на политиката. Няма да навлизам в повече подробности тук, е, защото преждоговорившите е, вече го направиха. Но в крайна сметка всичко се основава на контекста. Основната логика възоснова на която се взима политическото решение, трябва да се използва и при оценката. Необходимо е да има обществени органи, които да провеждат тази оценка. Необходимо е също да може да се оцени ефективността на управлението на съответната програма или елемент на, или елемент на политиката. Така че един регионален подход според нас е най-доброто решение. Може да се разгледат очакваните промени. Могат да се разгледат и начините, вземащите решения на различните нива на управление да бъдат направени по-отговорни и по-ангажирани и е събраната информация да се връща отново в цикъла. Това означава обществените органи да, се, да чувстват програмите и мерките като свои. Важно е да има тясна връзка между вземането на решение на политическо равнище и реалното управление на проекта. За тази цел е необходимо да има висококачествено наблюдение, а не само количествена оценка. Трябва да се вземе предвид въздействието върху съответната територия, що се отнася до оценките за, за системите за мониторинг и оценка, а те не са само технически въпрос, те са и политически въпрос, защото крайна сметка се отразяват върху вземането на политическите избори. А, решения, извинете. И така. Идеята е да се концентрират. Няма да се занимавам с концентрирането на ресурсите. Разгледахме внимателно договорите за партньорства, за насърчение на инвестициите от един регион в друг. Тук може да се говори за е, различни действащи лица. Говорим за едни територии, в които има преход между политически избор и оперативна програма и там трябва всичко да се дефинира в вид на договор за партньорство. Публичният орган управлява тези решения на регионално равнище и там може да се види колко пари са били изразходвани от, от Кохизионния фонд на регионално равнище, така че там има нужда от управление. От там нататък точно на този етап трябва да се очертаят конкретните цели. Договор за партньорство трябва да включва поетите ангажименти от държавите членки и от регионите за предоставяне на годишни доклади за напредък и развитието към Кохезионния фонд във връзка с стратегията 2020. Разбира се, е, на регионите по някой път изглежда са оставени на страна, но цялата регионална политика се привежда в съответствие с стратегията Европа 2020. И за тази цел са необходими някои качествени подобрения в приложението на средствата от Кохизионния фонд. Тоест, необходимо е да се опростят нещата, и да се избегне ренационализирането на политиката. Нещо, което за страни като Италия, моята родна страна, би било доста проблемно, особено по отношение на кохезионната политика. Затова тези промени, е, според нас, са възможни от техническа гледна точка на регионално равнище и на ниво институциите, които вече те или иначе управляват кохезионната политика. Всички те разполагат със съответния административен капацитет и знаят, че тези промени са необходими за следващия цикъл. Също времено е от решаващо значение е кохезионния фонд да донесе ползи за регионите и да развие конкретните им специфични особености. И за това трябва е, ясно да се виждат ползите. Ако според регионите няма очевидна полза, тогава те нямат да виждат е, основата на причина да прилагат политиката по сближаване. Според регионите, тук е, има един голям риск – и те няма да приемат такава политика, ако не им се докаже, че тя е полезна за тях. Това изисква голямо институционално усилие. Също време на обаче се говори за рационализиране и за споделяне на тези модели с съществуващите структури в областта на кохизионната политика. Така че смятам, че на практика административният капацитет вече е на лице не се изискват допълнителни средства, просто се променя модела, променя се подхода, за да може да се работи по-добре и по-ефективно. Друг важен елемент е ангажираността. Взимащите политически решения трябва да си дават сметка за значението на промяната на подхода и на политическо равнище. Смятам, че тези усилия биха довели до доста промени, но в крайна сметка ще са отрешаващо значение за успеха на кохезионната политика. Съществуващата система може да се използва, ако искаме да подобрим качеството на изпълнението, само ако се адаптира и ако се вземат преди ползите за региона и в качествен план, и в количествен план. И ако може е, да се ползват променливи, които да са сравними една с друга и да има яснота. И така смятаме, че промени са необходими, защото те могат да доведат до много полезни резултати. Благодаря. Председателката благодаря. Давам дума на заместник държавния секретар от Латвия, господин Александърс Антонис. Аз благодаря. Не съм от Рига, но съм от Латвия. Е, да ви кажа какво ние мислиме за е, системата, основана на резултатите. Ще започна с нещо, което е чисто теоретично. Когато имаме ограничени административни възможности, а това е винаги положението. А, е трудно а, да съчетаеме това, което получаваме на входа и на изхода, когато става дума за неговата оценка. През трите последни програмни периода а това е всъщност историческата перспектива, на която ние може да разчитаме в Латвия. Установихме, че системата, която доставя резултатите, отделя много по-внимание, повече внимание на входа, отколкото на резултатите на изхода. Проектът пред измененията към финансовия регламент миналата година още един път потвърдиха това заключение. Това са допълнителни стъпки към повече координиране, на, по-голям контрол на входа на това, което наричаме на английски input, отколкото на резултатите на изхода. Какво обсъждаме в момента? да променим подхода и да обърнем повече внимание на резултатите. Не става дума толкова въпрос за средствата, които получава региона, а тези средства трябва да бъдат функция на постигнатите резултати, а не както сега, когато това, което се получава, е резултат от счетоводните отчети, които показват какво е, е освоено и къде и как и за какво. За да може подобна система да бъде приложена, е, необходимо е, е повече аналитичен мониторинг, необходимо е повече аналитичен мониторинг и оценка на резултатите. Но това както вече казахме, в условията на ограничен административен капацитет, значи, че трябва да намалим обема на контрола. Още нещо, което искам да кажа, това се отнася до хоризонталната политика, особено обществените поръчки и държавната помощ. И тук администрацията може да помогне като гарантира прилагането на хоризонтален подход към политиката на сближаване. По отношение на администрацията в Брюксел, може да се каже, че редица генерални дирекции следят за изпълняването на задачите, които са в техният ресор. Of the uh, DGs, but uh, uh, it is. Uh... съвсем не искам да бъда нихилист по отношение на хоризонталната политика и единния вътрешен пазар. Но според мен не трябва да натоварваме политиката на сближаване с изпълнението на хоризонталните политики. Ако дадена генерална дирекция в комисията смята, че контролът в съответната на членка не се провежда както трябва, трябва да направи нещо по този въпрос. Ако комисията смята, че дадена страна членка не изпълнява задълженията си по отношение на а, обществените поръчки, и там трябва да направи нещо конкретно, а, а не да натоварва политиката по сближаването с е, изпълняването и на тези задачи. Сега е, по отношение на етапа програмиране и стратегия, регионите трябва да бъдат свободни да определят своите национални и регионални приоритети и след това да работят с Европейската комисия, като едновременно с това се споразумеят за очакваните резултати, които трябва да бъдат основание за отпускането на средства възоснова на изпълнението на програмата. Колкото до целите, те трябва очевидно да бъдат добре формулирани, интелигентно формулирани и трябва да бъдат свързани с резултата от проектите. Очевидно, броят е, на показателите трябва да бъде намален, като се обърне внимание само на най-главните показатели. И тук ние приветстваме предложението на Европейската комисия за е, съставяне на лист на ключови показатели, от които зависи изпълнението на задачите. И това да бъде така основа на отношенията между комисията и регионите. Наред с това, подобен лист до ключови показатели трябва да бъде обект на споразумение между двете страни, в идеалния случай преди започването на програмата. Но ако това не е възможно, най-малко преди нейното така, окончателно завършване. Защото програмите трябва да отчитат подобен списък от ключови показатели. Сега е нещо за въздействието на програмите. Очевидно, тук сме свидетели на известна неефективност. Моите колеги казаха, че фактори извън програмите имат огромно въздействие и влияят много силно дали се постигат или не целите заложени в съответната програма. И така, оценка на, на входа е въпрос, който трябва да се оцени. Този контрол не трябва да има ключово значение за е, отпускането на средства от Европейския съюз за е, програмите. В идеалния случай е, регионите и страните членки трябва да се споразумеят с комисията за наборът от цели, които трябва да бъдат постигнати, да вземат предвид необходимите разходи и след това региона или страната членка пристъпва към изпълняването на програмата, постига търсените резултати и възоснова на тези резултати получава пари от Европейската комисия. това е свързано с известни рискове и за двете страни. Защото, може, ако в някои случаи резултатите могат да се постигнат с по-малко средства, а, отпустите пари да бъдат повече от това, което е изразходвано за постигането на целите. Това е едната възможност, но може да се получи и обратното. Ред е, постигнатите резултати да бъдат е, така по-скъпи, е, за тях да изразходва се изходни повече средства страна на региона, отколкото комисията е готова да отпусне. Но е, необходима е яснота за разходите вложени за постигане на определени цели, необходимо е и търсене на по-креативни цели за използване на разполагаемите средства. Очевидно е, всички ние се стремим към това. Очевидно, необходимо е още в самото начало да се постигне споразумение за методите, чрез които ще се изпълнява програмата. И ако резултатът не е 100% успешен, трябва да има ясен метод за неговото негото оценяване. И е, комисията спрямо съседите на Европейския съюз използва инструмента на, е, на, е, на съседство, добросъседството. Така че имаме опит в това отношение не само в страните членки, но и другаде. Разбира се, ако план А не работи, винаги има план Б. Това значи за по-просто ценообразуване. Нещо вече виждаме подобна тенденция в някои страни членки. Не навсякъде, но това е правилна насока. Подобни цени а, така наречени прости цени, ще бъдат допустими само след като има постигнато споразумение между изпълнителя и комисията. Пак ще кажа, по политиката на сближаване не трябва да се обременява с допълнителни тежести и задачи. Но разбира се, може да има и други варианти, други възможности, план на не само Б, но и С, Д и така нататък. Това са различни хибридни а, варианти на а, възможностите, които изложих. при което да се контролира и входа, и на входа, и на изхода, не само да се насърчават, да се поощряват, но и да се санкционират е, регионите за неизпълнението. Резултати обаче могат да се постигнат, според мен, само ако намалим а, е, а, е, усилията за контролиране на входа а, и обърнем по-голямо внимание на резултатите. И за да приключа, Новите условия и новите идеи на комисията бяха обсъдени неотдавна и, стана ясно, че условията са пряко свързани с ефективността на програмата. Дали те трябва да бъдат така включени в някакви формални документи. Повечето страни членки се знаят, че са работили с условия, свързани с ефективността, още преди този а, термин да бъде използван. Всичко това трябва да бъде така много ясно формулирано, като се вземат предвид и външните условия, но те не трябва да бъдат обект на изпълнение на програмите. И още нещо – опитът от този програмен период, когато националните е, националният, резерв, националните резерви, е, е, се оказа, че не е особено популярно решение. Бързичко изложих всичко това, за да остане време за въпроси. И сега, най-накрая, господин Бас Вандербарк, който ще говори за опитът на Утрехт. Нямаме много време. Благодаря. Ще се опитам да бъда максимално кратък, тъй като много от нещата вече бяха казани от предишните оратори. Аз бях помолен да се спра на изискванията и административния капацитет, който е необходим, за да се реализира система базирана на постигането на резултати. Трябва да видим кои са основните условия за една ориентирана към резултати политика. Първата стъпка е предложение на комисията. Принципа за партньорство, също изграждането на капацитет. развитие на политиката на регионално и национално равнище. Общата тенденция тук е към повече интегрираност на подходите. Има функционални региони, които се създават. Беха дадени примери за добре функциониращи административни региони, където различните нива на управление работят заедно с социалните партньори. Освен това, виждаме, че общите цели водят до нови цели, които се поставят в секторните политики на местните и национални власти. Липсват достатъчно ресурси, затова местните органи са принудени да обединяват ресурси. Например, белгийските общини имаха проблеми, свързани с проблемите на банката Дексия. Все повече местните власти си сътрудничат с няколко партньори и неправителствени организации, с, а, като създават а, центрове, тристранни центрове за взаимодействие. Работи се за един по-интегриран териториален подход. Относно предложенията на комисията, първото от тях е стратегията 2020 да бъде водеща и за тематичните приоритети. Ние сме за, но политиката за сближаване не е само инструмент на тази стратегия. Комисията, ако иска да въведе тематични цели, наръчник за това, това е добра идея, но трябва да има достатъчна гъвкавост за регионите да подбират е, най-удачните региони и приоритети, така че подходът трябва да е отдолу нагоре. Има идея също за тясна свързване на приоритетите и категориите разходи и показателите. Регионите, общините трябва да бъдат пълноправни партньори при изготвянето на националните програми за реформи. Комисията иска да предложи да се прави а, избор в националните програми да се а, изготвят а, договори за партньорство това, което наблюдаваме сега, все по-широко прилагане на подхода отгоре надолу относно прилагането на стратегията 2020 в държавите членки, местните а, нива не са достатъчно ангажирани при разработването на следващите структурни програми, което ще създаде проблем с ангажираността на тези нива. Съвсем набързо за резерва. Ние не работим на ниво Европейския съюз. Много трудно могат да се сравняват програми. 15 от държавите членки имат големи програми в Европейския съюз. 20 държави членки имат по-малки програми. В Холандия имаме една програма национално ниво, както и няколко регионални. Във всички държави членки има множество а, такива програми, което е много трудно да бъдат, които много трудно могат да бъдат сравнявани. И ако искаме, ние трябва да имаме добра оценка, за да може да бъдат възнаградени най-резултатните програми. Относно условията, мой колега преди малко спомена за този въпрос. Аз съм съгласен с повечето от нещата, които бяха казани от него, че условията трябва да са свързани с инвестиции в политиката на сближаване. Условията трябва да са свързани с националния контекст. Всеки, всяка община трябва да работи за изпълнението на поставените условия. Трябва да участваме също при разработването и преговорите за сключване на договори за партньорство, за да може да се е, подберат най-добрите приоритети, най-добрите показатели, които да бъдат изпълнени от регионите, общините. Тъй като те ще ги изпълняват, те трябва да участват и в подбора в много държави членки. Обикновено само се вземат а, решения от комисията и а, съответната държава членка. По-ориентирана към резултатите политики изисква и по-добро прилагане на принципа за партньорството ние искаме по-добри програми, които да са по-добре фокусирани, с по-ясни цели, с изпълнение на конкретни условия, с участието на местните а, нива. Също а, научните институти трябва да бъдат ангажирани. Аз не бях а, особено доволен с един, от един от слайдовете, показан от моя колега, който говореше за сътрудничеството между комисията и националните правителства. Трябва да се използва управлението на много нива. В следващия регламент трябва да има минимални стандарти за изпълнение на принципа за партньорство и за спазване на волята на местните и регионални власти. Според мен регламента трябва да бъде максимално ясен защото при сегашната ситуация в много държави членки, и стари, и нови, няма реално партньорство между различните нива на управление. Много региони, общини, кметства са а, оставени извън преговорите и те не могат а, да вземат участие в вземането на, на решения, което създава и проблеми а, при изпълнението на програмите. Относно изграждането на капацитета, знаем, че липсата на административен капацитет ще засегне успеха на оперативните програми. Добре е, че комисаря предложи а, изграждането на капацитета да бъде включен в тематичният наръчник – Едно от основните неща е да се обменят най-добрите практики между регионите, общините в държавите членки. Има известна умора в всички държави членки за сътрудничество и с регионите и общините в новите държави членки. Трябва да се насърчат общините и регионите в старите държави членки да работят по-тясно с тези от новите. Трябва да се изгражда регионален капацитет, местен капацитет, за, може, за да могат да бъдат е, изпълнявани програмите. Ако искаме една по-ориентирана към резултати политика, тогава, по мое мнение, трябва да се фокусираме към ясни цели, ясни показатели, показатели, е, точни условия, да се използва интегриран териториален подход. Политиката за сближаване е повече, отколкото Европа 2020. Трябва да се използва а, още на етапа разработка принципа за управление на множество нива. Говори се също за преразглеждане на директивата за, държавните, за обществените поръчки, която трябва да бъде упростена. Искам отново да подчертая важността на управлението на много нива. Благодаря ви много. Дами и господа, ние слушахме въвеждащите изказвания. Всичко е на хартия, достъпно също. Ние трябва да приключим обаче до 5 минути. Нека да видим какво можем да направим. Можем да а, чуем няколко въпроса. Ако те са ясни, сигурно ще има ясни отговори. Ние сме в процес на подготвяне на новия период. Ако въпросите бъдат директно насочени към съответния оратор, може да получите отговор в личен разговор в последствие. Видях, че се вдига ръка от госпожа Брово. Хат. Бробохата, ако правилно произнасям името й, която иска да каже нещо. Бих искала да кажа, че се радвам, че започнахме дебата по тази тема, защото обикновено когато говорим за ефективното използване на средствата, говорим за администрацията и за счетоводството. Казваме, няма пропуски, няма грешки, има ниско е, ниво на допуснати грешки, но не говорим реално за ефективната употреба на тези средства. И така, е, смятам, че тук има два проблема. Има различни методи за измерване на ефективността но в общините е много трудно да се измерят резултатите. Не всички, ня... има някои резултати, които лесно се мерят, например брой жители в отделен дом, да кажем, но ако се опитвате да измерите дали хората са доволни, това е много по-трудно. Има и друга крайност тук, именно чрез някакви математически методи да се измерва това дали хората са доволни или не. Това също е недопустимо. Трябва да се прилагат прости методи, методи, които да се прилагат и в малки общности. Не говоря за големи региони, е, където могат да се прилагат доста по-сложни методи. Трябва тези методи да се предоставят на хората, които изготвят проектите. Също така трябва да се предоставят повече възможности за обучение на общините, така че те да прилагат тези методи и в ежедневната си работа. Така че този въпрос е насочен към представителите на академичните среди. Моля ви, разработете такива методи, защото съм наясно, че могат да се прилагат всевъзможни методи, които съществуват в частния сектор, но те са твърде сложни. Председателя ще получите отговор, но все пак нека да дам думата на Ян, който е добър задаването на кратки въпроси. Този път обаче няма да е кратък въпросът ми, казва Ян. Няколко коментара, тъй като не присъствах през цялото време. Първо, много неподходящо беше избрано времето за изслушването. Очевидно е това, защото почти никой от депутатите не успя да присъства. Гласуването беше изключително тежко, всички участваха в гласуването и след това напуснаха. Темата също време е много важна. Така че първо трябва да видим дали не можем да продължим този дебат по друг начин, защото въпросът за ефективността и за измерването е много труден. Защо? Ами, защото според мен тук политиката трябва да е по-ориентирана към резултатите. Не можем да си представим политика, която да не е ориентирана към резултатите. Това е катастрофа. Ако мислите, че не трябва политика ориентирана към резултатите в Европа, това би било чиста лудост. Така че искаме политика, която да е по-ориентирана към резултатите. Това е ясно. Но там нататък дайте да си говорим сериозно. Говорим за политика ориентирана към резултатите, говорим също времено освобождаването от отговорност. Сметната палата обаче не обсъжда въпроси, свързани с политиката ориентирана към резултатите, а по-скоро тя иска политика ориентирана към документите. Тоест процедурата да са точни, документите да са коректни. От там нататък те не се интересуват от друго. Тяхната работа е да проверяват документацията. Питат се какво е нивото на грешките грешки не е само вид на резултати, но и в вид на процедури. контролът трябва да е по-висок, за да има добри резултати от политиката. Всички знаят, че грешките в кохезионната политика водят до това, че един от проблемите е, се причиняват от различните обществени поръчки в различните страни. Ако се обсъжда този въпрос в парламента, какво става? В комисията по вътрешния пазар се обсъжда обсъждат обществените поръчки. В нашата комисия почти никой не забелязва, че в финансовия регламент има дълга глава, в която се занимаваме с обществените поръчки, която обаче не е същата, като казаното в директивата за обществените поръчки. И какво се оказва? Имаме различни разпоредби по обществените поръчки. Резултатът е, е пълен хаос. Затова е важно да имаме повече координация. Обсъждаме проблема с индикаторите. Същевременно обаче обсъждаме и проблема с допустим ниво на грешки. С това българският, с това преводът прекъсва поради изтичане на работното време на преводачите преди 20 минути. But what about the follow-up of evaluation? Because this is the question.